Ah, no tengo micrófono, perdón. Vuelvo a empezar. И така започвам от начало, тъй като в началото микрофона ми не беше включен. Искам да приветствам с добре дошла госпожа Нинет Кели. Тя е представител на Върховния комисарят за бежанците на ОНЕ в Ливан. Ще говорим за положението с сирийските бежанци в Ливан. Вече ви казах за госпожа Нинет Кели, за нейния пост. Върховният комисарят за бежанците на ООН говори за милиони хора, които бягат от гражданската война в Сирия. Става дума за почти 4 милиона души. Има много сериозни притеснения относно положението с човешките права в Сирия. Има почти 2 милиона млади хора, непълнолетни, които са лишени от всякакви възможности. Има стотици хиляди деца, които а, ще се родят или са родени в чужбина и които ще останат без гражданство поради положението в тяхната родна страна. Искам да благодаря на госпожа Кели за положените усилия, за работата на ООН в района като цяло. След това ще се изкажат колегите Лох Билер и Вайден Холсер. Те са посетили този район. Заповядайте, госпожо Кели, имате думата. Много ви благодаря. За мен е удоволствие да съм тук по няколко причини. Първо, когато работиш в Ливан и си изправен с а, потрясаващата човешка трагедия, на която ставаме свидетели вече в продължение на 4 години, малко губиш връзка с останалия свят. Така че много се радвам, че съм тук. Освен това искам да благодаря на Европейския съюз, който ме подкрепи изключително много, когато става дума за усилията за възстановяване на, на човешките права, за развитието в а, а, Ливан. Знаете, четвърта година вече продължава кризата. С Сигурен съм, че постоянно ви благодарят и аз не съм изключение, но трябва да повторя своята благодарност. Европейския съюз още от самото начало осъзна, че трябва да има хуманитарна помощ. Европейския съюз присъстваше още от самото начало в този район за да помогне, за да се справим с нуждите на бежанците и за да помогнем като цяло на Ливан да се справи с тази невероятна човешка трагедия. Искам да ви кажа няколко думи за това каква беше ответната реакция на тази криза и къде е, са най-големите проблеми, защото тук е поставена на карта стабилността на Ливан като държава. Не говорим само за тези 1 милион беженци, които вече са в Ливан. Става дума за държава, която и така е в много е, деликатно положение. Виждате сега на първия екран, че през 2011 година, през юни е имало около е, 10 000 беженци. Ливан е малка държава, в нея живеят около 4 милиона души. Е, страната е много гъсто населена, тя има малка територия. за една година между юни 2012 и 2013 година. Нека да се върнем назад. Значи от 2011 до 2012 година броя на беженците нарасна до 25 000. Само за една година след това, до юни 2013 година, половин милион беженци влязоха в Ливан невероятно голяма цифра. Тези бежанци се разпръснаха по територията на цялата страна. Следващата година притока беше същия и броя на бежанците през жени 2014 година стана 1 милион и 200 хиляди почти. Към днешна дата имаме 1,18 милиона бежанци в Ливан. Ако погледнете картата на този екран, ще видите, че има места в бяло, това са планини в центъра на страната и в източната страна. Бежанците са разпространени по цялата територия на страната, с малки изключения. Виждате кривата. През миналата година ливанското правителство наложи ограничения на влизането на бежанци, за да спре огромния брой е, беженци, които искат да влязат от Сирия. Виждате на тази карта едно представяне на Ливан. Виждате колко е голяма Ливан спрямо Белгия. Вижте си какво означава за една такава страна да приеме 1,18 милиона беженци. Представете си какво би станало, ако същия брой бежанци дойдат в Белгия или в друга малка европейска страна. В момента бежанците в Ливан представляват една четвърт от населението. Като добавим и 280 хиляди палестински беженци, които са в Ливан вече 60 години, и като добавим и 43 хиляди палестински, палестински беженци от Сирия, ще видите, че има масивно придвижване на хора в Ливан. Тази страна беше засегната изключително много от а, кризата в Сирия и от економическа гледна точка тя много пострада тъй като търговията с Сирия беше много голяма. Сега всичко това не присъства като възможност, липсва сигурност за инвеститорите, за потребителите, няма увереност от потребителите. Представете си в едно такова положение какво представлява присъствието на 1 милион беженци в страната, тъй като така или иначе инфраструктурата и обществените услуги са поставени под натиск. Що се отнася до правителствената държавната политика в Ливан, трябва да кажа, че положението в Ливан е забележително. В новините не сме виждали никакви протести срещу беженците и това показва само по себе си как реагират ливанците. Ливанците са открити, щедри към беженците. Никога не съм виждала нещо подобно. Сега вече започват известни търкания, но те са ограничени по своя характер. Ако погледнете в повечето общности в Ливан, има повече бежанци, отколкото ливанци. Но ливанците ще ви кажат, трябва да защитим тези хора, защото те са наши братя и сестри. Забележително това, което се случва. Е, в същото време в Ливан има политически трудности, откакто започна сирийската криза. На тази графика виждате е, мандатите на различните правителства. Имаше временно правителство по време на най-големия приток на бежанци. Съответно, нямаше как да има приемане на закони или формулиране на политики по време на този период. От май 2014 година след като изтече мандата на президента, изпълнителната власт все още е на власт, но тя трябва да приема всички решения с 100% консенсус. Това означава, че много трудно се правят политики в една такава деликатна политическа среда. На следващата картина ще видите, че през октомври се постигна консенсус относно една единна политика. Тук виждате един документ, само от една страница. В него има четири основни принципа. На първо място казва се, че правителството Ливан повече не може да приема бежанци. Една четвърт от населението там вече са бежанци. На второ място казва се, че трябва да се инвестира повече в сигурността. Към август миналата година ИДИЛ навлезе в северната част на страната, където има 45 000 е, регистрирани бежанци и това доведе до дестабилизиране в Ливан. Ето защо трябва да се подобри сигурността в малките общности, за да се ограничи броя на беженците, които работят и да се направи малко повече за международната помощ и двустранната помощ за Ливан. През последните няколко месеца ставаме свидетели на това, че правителството вече въведе рестрикции относно влизането в Ливан и съответно броя на бежанците е изключително малък. На месец тази цифра е с 80% по-малка, отколкото преди. Естествено, в Ливан продължава да има много голямо по своя брой население от бежанци, но то вече не нараства. Естествено, не може съвсем да се спре притока. Е, има и вече някои настроения у някои групи от населението, е, според които бежанците трябва да си отидат. И ето защо положението никак не е стабилно. На следващата картина виждате, че да, е, Пускат се бежанци в страната, но критериите за това как се пускат по-настоящен бежанци не са изяснени. Опитваме се да работим, за да може на по-голяма предсказуемост. Правителството наложи е, много тежки рестрикции по отношение на подновяването, на е, разрешителните за пребиваване, е, тук се искат много документи, искат се такси, които беженците не могат да, да, да си позволят и освен това се иска от бежанците да подпишат документ, че няма да работят в рамките на Ливан. Ето защо бежанците се чувстват все по-несигурни в Ливан и а, те много се притесняват от това, което се случва едно такова голямо население естествено не трябва да се чувства обезправено и изолирано. По отношение на други аспекти на живота в Ливан, тази картина много ми харесва. Онези от вас, които могат да видят лявата картина, ще видите, че това е една гранична зона, в която живеят бежанци. Бежанците са разпространени в цял Ливан, както вече казах. 70% от тях живеят в временни лагери, е, лагери и те не могат да е, преминат в постоянни лагери. Виждате една област, оградена от триъгълник. Това са хора, които се намират само на 5 км от граничната зона, а от сирийска страна има въоръжен конфликт. Има пресичане на границата от страна на сирийци, които се заселват в а, палатки. Онова, което виждате тук е само на 5-10 км от границата. Просто искам да ви демонстрирам колко голям проблем за Ливан е конфликта в Сирия. Ливанците се притесняват, че този конфликт ще излезе извън всякакви рамки, тъй като и ИДИЛ вече е намесена и е в страната. Що се отнася до нуждите на тези хора, те са огромни и това едва ли ще ви изненада. Има страшно много разселени лица в рамките на Сирия, 40%. Те се опитват да влязат в Ливан, тези хора са загубили всичко, собственост, имущество, идват с много малко ресурси. Знаем, че 30% от всички домакинства са домакинства на жени вдовици. Това е изключително трудно, ако жените са и майки, да не говорим, че те живеят в страна, която е чужда за тях, колкото и да е близка. 39% от всички бежанци имат конкретни нужди. Това са хора, които страдат от е, е някакви е, е, психически или физически разстройства, хора и деца не на последно място, които страдат от всякакъв вид експлоатация, включително сексуална. Представете си, е, че има 500 000 души, които нямат достъп до здравни услуги. Здравните услуги в Ливан са много скъпи. Нашите партньори успяха да осигурят възможност за медицински консултации за около 90 000 души, но вторични медицински грижи няма как да предоставим. Те са изключително трудни за предоставяне и много скъпи. Виждате едно момченце, което е, пострада много, е, има голяма степен на изгаряния. Е, баща му успя да го доведе до съответното място, където му бяха оказани грижи, успяхме да спасим живота му, но нищо повече. Трябва просто да видите тази картина, за да си създадете поне малка представа за тази драма и за онова, което се случва в Сирия. По отношение на храната, 72% от всички беженци е, получават е, хранителни помощи благодарение на различни програми на ООН, е, програмата за храни на Световната програма за храните също дава помощи за тези беженци, но сега има намаляване на тази помощ. Ето защо трябва да намерят теги. Самите хора търсят стратегии за оцеляване, прибягва се до ранни бракове, до работа за децата и така нататък. 31% от всички беженци, а това е доста много хора, живеят в временни лагери. Виждате за какви палатки става въпрос. 17, 70% вероятно от всички беженци живеят в такива лагери. Самите собственици не желаят да правят подобрения в условията на живот, тъй като те не искат да окоръжават беженците да оставят. Трудно да се говори за достойни е, условия на живот. Знаете, че те плащат и е, е, Наем, над 82% от бежанците плащат наем. Той възлиза на 43 милиона долара на месец. Естествено, има и някаква полза от тези пари, които се плащат на приемащата общност, но отрицателното въздействие е много по-голямо от ползите. По отношение на образованието, шокираща статистика. Има 400 000 деца беженци в Ливан, а в държавните училища в Ливан има само около 300 000 деца. Повечето ливанци изпращат децата си в държавни, в частни училища, извинете. Успяхме да запишем почти 100 000 сирийски деца в държавни училища. Министерството на образованието прие нашата идея. Работим с други партньори, за да осигурим финансова подкрепа, за да могат повече деца да започнат училище. Има обаче 300 000 деца, които вече са в държавните училища. Възможността за предоставяне на образование е важна, но виждаме, че се стига до трагедия, тъй като няма, няма реално възможности за добро образование и можем да стигнем до едно загубено поколение. По отношение на презаселването, ВКБ ООН говори за това, че трябва да има 100 000 места за презаселени бежанци до 2016 година. Германия от своя страна започна програми за приемане на бежанци. Това е само един пример. Вече има и програми за по-лесно издаване на визи за, за бежанци. Това е изключително важно като сигнал към онези страни, които приех непропорционално голям брой беженци. Това е изключително важно и за самите сирийски беженци, които искат да бъдат прияти в страни извън региона, в който се намират. И преди да приключа, искам да кажа, че е, нашите програми са създадени така, че те преминават е, през е, държавни ливански институции като посредници, така че от нашите програми се ползват и, е, и ливанските институции, и ливанското общество, Европейския съюз е, гледа критично на това как се харчат парите. Ако бях европейски гражданин, а аз не съм, щях да се гордея много с онова, което правим. Ние помагаме да се осигури медицинско обслужване, образование на много нива за много беженци. На този слайд виждате програми за помощ, електрически генератори, резервуари с вода. Нямаше нужда от такива помощи от такива устройства и машини преди да дойдат бежанците, но сега има въпиуща нужда от тях. Естествено, много още може да се направи. Ливан не получава толкова подкрепа, колкото други страни от района, поради политическата ситуация в страната. Освен това, няма друга страна в света, която да има толкова много беженци, спрямо собственото си население. Така че положението е изключително тежко. Има нужда от помощ, хуманитарна помощ, помощ за развитие за самата страна Ливан. Искам да добавя още нещо. Повечето беженци са разположени там, където живеят най-бедните ливанци. И в заключение трябва да кажа, че работим с 71 агенции в рамките на Ливан. Наскоро отправихме една молба за помощ. Е, един специален план е, за регионално действие. Трудно да се види от е, този слайд, но трябва да ви кажа, че е, населението в страната се е увеличило два пъти, а средствата, с които разполагаме, са същите. Ето защо помощта ни няма как да е толкова добра, колкото е била миналата година. И така приключвам. Благодаря. Е, не знае дали първо да не дадем думата на госпожа Лох Билер и господин Вайден Холцер, след това на колегите, които искат да зададат въпроси госпожа Лохбилер. Благодаря. Миналата седмица, три дни, направихме посещение в Бейрут, в Ливан. Благодаря за брифинга, който ни беше предоставен от службата на Върховния комисар за беженците, както и за делега... на делегацията на Европейския съюз, която ни помогна с логистиката. Посетихме долината БКА. Тя е житницата на страната. Ливанците не използват думата лагер, както тъй като не считат, че случаят сега е същият като този с палестинските беженци, които остават там за винаги. Но в селата има импровизирани жилища. Не знае как хората са успели да преживеят три зими в тези условия. Няма да повтарям това, което казахте. Считам, че ливанското правителство трябва а, да получи благодарност за това, което прави за беженците, защото всеки е, четвърти е, жител на страната е беженец. Ние също разбрахме а, е, за препоръките към ливанските а, власти, а, както и за Върховния комисариат за беженците. Ако сте регистриран беженец, например, трябва да направите обещание, че няма да работите. Но това, което се покрива като основни нужди, е действително много скромно и всеки месец трябва да се плащат под 200 евро или долара долара. Извинете. Сега а, има също и регламент, а, свързан а, с а, сирийските беженци относно границите а, от месец а, януари. Сега контрола по границите е по-добър, което създава доста затруднения. Сирийските беженци са свикнали с това, че държавата плаща за здравеопазването им. Едно семейство с пет деца, един от родителите се разболява от рак и затова те напускат Ливан, оставяйки там пете си деца, отиват в Сирия, но междувременно се затваря границата и те не могат да се върнат и да се съберат със семейството си. Властите по границата на Ливан понякога се затварят очите и оказват помощ на сирийските семейства да се завърнат но мисля, че е препоръчително ливанските власти да изготвят национална политика относно кризата с сирийските беженци, защото за сега има само отделни части и Върховният комисариат за беженците трябва да помогне за това. Необходимо е също да се положат повече усилия за обучение що се отнася до правото, свързано с бежанците и спазването на правата на човека. В държавите членки на Европейския съюз, вие казахте, че има 39% от бежанците в тях, затова те трябва да се използва програмата за презаселване За сега ние не правим достатъчно в това отношение. Беженците се конкурират с местните хора, защото а, те са добри бизнесмени. Така, когато започнат а, бизнес, а, те са изправени пред а, конкуренция. Що се отнася до а, семействата с ниски доходи, те също се кон- Конкурирате с хората от селските райони, т.е. това засилва напрежението между общностните. Проблема с образованието, го споменахте, може би ще се стигне до едно изгубено поколение. 650 долара годишно за дете са необходими, за да учат децата. Само 600 хиляди беженци е, има в момента в е, училищата. Когато разполагат с повече е, средства, хората предпочитат да изпратят децата си в частни училища. Ние трябва да обърнем особено внимание на образованието, за да не се стигне до загубено поколение, до едно поколение, е, което може да бъде радикализирано. Може би да спра до тук. Председателката, един момент. Имаме посетители в залата. Радвам се. Моля ви да вземете места. Моля да седнете, защото имаме доста свободни места. Por favor, siéntense porque es muy difícil. Моля ви да седнете, защото е трудно да се води дискусия така, на крак. Благодаря ви, господин Вайденхолцер, има думата. Благодаря. Ще подема казаното от колегата Лохбилер, именно, че бяхме силно впечатлени от това, което се прави в Ливан. Много силно бяхме впечатлени от огромния натиск, на който са изложени ливанските граждани. Почти една четвърт от населението на страната се състои от беженци. Аз бях изненадан от това, че няма точни статистически данни. Изненадан съм, че процесът на регистриране не се извършва централно от публичната администрация, а от ВКБОН. Тези данни се предават на правителството, но може би не се оповестяват изцяло, тъй като натискът, на който е изложена страната, наистина е е неописуем. Повод за голяма загриженост е и нещо друго. В разговори с юристи, с правозащитници установихме, че има напрежение, нарастващо напрежение между местното население и бежанците. То проистича от дъмпинга по отношение на трудовите възнаграждения някои работят срещу възнаграждения, които наистина са изключително ниски, но няма друг избор, тъй като трябва да се препитават. Това води до напрежение с местното население. Местното население обвинява бежанците за това, например, че временно се прекъсва електрозахранването. Бежанците биват обвинявани и в повишеното ниво на престъпността въпреки че няма връзка между тяхното присъствие в страната и престъпността, доколкото знаем. Lange hält man so einen Zustand aus. Ich bezweifle, dass man so etwas länger als ein, ein zusätzliches Ja. Мисля, че наистина не може да се допуска подобно положение за повече от още една година. Към това се добавят и контролът по границите. В момента в Сирия не се водят по-масштабни военни действия, които биха довели до голям беженски приток към Ливан. Но ако там настъпят подобни събития, то контролът на границите между Сирия и Ливан няма да е от никаква полза. В интерес на ливанското правителство е това положение да е временно. Затова той застава на изчаквателна позиция, но се оказва натиски от Ирак. Разговаряхме с сирийските християни, които заявиха, че не би им се искало от техните региони да се преселват още хора в Ливан. От какви цифри можем да изхождаме, когато говорим за общоевропейска програма за презаселване? Не можем вечно да отлагаме прилагането на такава програма. Трябва да обсъдим и въпроса с финансирането. Да, наистина Европа предоставя финансиране в немалък размер. Става дума за 23 милиона евро, но вече от доста дълго време насам ВКБОН не получава средствата, които биха му били необходими. Затова, според мен, би било добре Европа да действа по-активно, да инвестира повече. Това ще е една добра инвестиция. В противен случай, в един момент вече няма да можем да издържим на натиска. Нека си припомним, че в Ливан Сравнително наскоро, в продължение на 15 години, се води гражданска война. Тя избухна по повод на един голям палестински лагер в страната. Много хора се опасяват, че сега може да се стигне до подобно положение, че рано или късно в Ливан може да избухне гражданска война, ако настъпят някои нежелателни промени. Наистина изключително впечатляващо е онова, което предприема международната общност, но аз смятам, че ще се нуждаем от повече средства. Ние като парламентаристи трябва да припомним за това. В противен случай ще избухне тази бомба с закъснител от което ще проистъкат и много тежки последици за цяла Европа. Ще има много тежки последици за цяла Европа, ако не действаме сега. Благодаря ви. Кои колеги биха искали да се изкажат? Бихте ли дали знак? Разполагаме с време до 5 и 15 минути, след което ще дам думата отново на госпожа Кели, за да може да отговори на поставените въпроси. Госпожа Винберг има думата. Благодаря. Искам в началото да благодаря на ВКБ ООН. Е. Те вършат отлична работа. Аз мисля, че е изключително важно всички държави членки да се погрежат да помогнат на ВКБ ООН, е, защото ВКБ ООН е кърви. Много е важно с парите, които даваме, да помогнем на максимално много хора. Така че благодаря на ВКБ ОНЕ. Ливан поема невероятно голяма отговорност, твърде голяма. Чухме вече от колегите, че има напрежение. Прочетох историята на едно семейство, където мъжът е бил зидар, той сега е безработен, защото работата му отиде в ръцете на един беженец, който върши работата за много по-малко пари. Този човек сега е безработен, няма доходи, не получава пари от ВКБ ОНЕ, така че местното население също страда, не само сирийските беженци. В моята държава Швеция ставаме свидетели на намаляването на хуманитарната помощ, тъй като приемаме твърде много беженци. Когато обаче започнем да страдаме, ние не можем да даваме пари или толкова колкото сме давали на ВКБОН и това е жалко, защото трябва да помогнем на максимално много хора. Искам да попитам следното. Какво иска ВКБ от нас в Европейския съюз? Трябва да дадем повече пари или да приемем повече бежанци. В Европейския парламент говорим за обща политика за предоставане на обежище, е, създаване на посолства в държави членки, където може да се кандидатства за хуманитарна виза. Вие за ли сте една такава стратегия? Благодаря. Благодаря. Госпожа Кинджи. Благодаря ви. Аз също бих искала да ви благодаря за направеното изказване. Вие ни предоставихте повече информация, помогнахте ни да разберем каква е ситуацията в този регион. Аз ще изготвя доклад по собствена инициатива за положението в Средиземно море и нуждата от прилагането на цялостен подход по отношение на миграцията. Аз съм докладчик по тази тема. Затова считам, че тази дейност е изключително важна. Трябва да се включат различни въпроси през заселване, издирване и спасяване, прилагане на член 80 да се разгледа положението вътре и извън Европейския съюз. Затова за мен е интересно как бихме могли да се сътрудничим, да разбера също от вас какво очаквате от Европейския съюз. Това ще ми помогне, за да можем да излезем с предложения за конкретни решения, които отиват по-далече от самия доклад. Бихте ли ни дали някакви насоки върху какво да обърнем внимание? Господин Демес Майкер има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо Кели, благодаря ви за направеното експозе. Ние високо ценим дейността на вашата организация ВКБ ООН. Благодаря също на гражданите и на правителството на Ливан. Аз разбирам на какво сте подложени, зная на какъв натиск е подложено обществото. Близо 1,2 милиона беженци има в страната. Вие вече казахте, че Ливан е извървя тежък път и въпросът ми към вас е в е, каква степен миграционният поток към Ливан е променил политиките и ситуацията с религиите в страната, като се има предвид, че трябва да се намери трудния баланс понякога има доста проблеми в това отношение. Как виждате вие ефекта на всичко това върху ситуацията на място? Международната общност прави доста неща и към момента осигуряваме подкрепа, осигуряваме подкрепа на това, което прави международната общност. Какво според вас е най-неотложно да бъде направено сега? Дали става дума за пари или по-скоро за други мерки, които следва да бъдат предприяти от наша страна? Каква е вашата оценка за усилията на международната общност и готовността й да приема бежанци от Сирия. Дали става въпрос за това да няма достатъчен брой държави, които отварят границите за тях или въпросът опира до липсата на финансови ресурси, за да може държавите, където те бъдат приети, да получат нужната подкрепа. В най-добрият случай краят на конфликта би било едно значително подобрение и дългосрочната перспектива тези беженци да се завърнат у дома си един ден. За сега ние само можем да мечтаем за този ден. В краткосрочна перспектива нещата ни изглеждат а, доста възможни, така че а, конфликтът а, продължава. Натискът от страна на мигрантите продължава и въпросът опира до това колко още време тези съседни държави ще могат да приемат бежанци. Вие казахте, че на практика Границите на Ливан почти са затворени, но въпреки това продължава да съществува риск и опасност. И това са много обезпокоителни перспективи. Благодаря ви. Е, un señor, un momento, señora Kelly. Председателката, един момент. Първият секретар от посолството на Ливан е тук. Искам да ви дам думата за 3 минути. Добре дошъл, давам ви думата. Благодаря ви. Аз искам да подчертая няколко неща, които бяха обсъдени. На първо място за документа, изготвен от правителството през 2014 година относно политиката. В този документ се говори за намаляване на бройката и за гарантиране на сигурността. Но и това се прави след три години натрупан опит. Госпожа Кели е напълно запозната с тези въпроси. Относно очакванията и че някои хора очакват от бежанците да се завърнат от добра си, ние сме напълно наясно с ситуацията в Сирия, но освен това нашата позиция да се намери устойчиво, трайно решение, когато настъпи подходящия момент. За сега обаче нашите усилия са насочени към осигуряване на международна закрила, въпреки не сме а, страна по конвенцията от 1951 година относно беженците. Относно формалностите, всяка държава, която има бежанци или хора, които кандидатстват за обежище, се нуждае от а, необходимите документи. Когато няма документи, тогава трябва да се следва а, друга процедура. Искам да подчертая, че Ливан предложи план за разрешаване на криза. Това беше представено пред ВКБ ООН. Е. Госпожа Кели също може да подчертая този факт. Относно решимостта на бежанците, определенето на бежанците, въпреки че това се прави от ВКБ, за което сме много признателни, отговорност на приемащата държава е да разгледа молбите за обежище. Всъщност това е всичко, което исках да кажа. Благодаря ви, че ми дадохте думата да се изкажа. Вие сте добре дошъл. Благодаря ви, че взехте думата. Благодаря ви, че дойдохте на тази среща. Госпожа Кели има думата. Радвам се, че има представител на правителството на Ливан. Искам да ви поздравя за отличните постижения на вашата страна. Аз никога не съм виждал нищо подобно в живота си. Затова трябва да сте изключително горди с това, което правите. За мен е привилегия, че работя с тази страна и мога да го кажа отличен опит. Относно някои от изказванията, ще се спра на тях в реда, в който бяха поставени въпросите. Що се отнася до работа с общините, с граничните райони, имаме добър план с Министерство на вътрешните работи, за да може да се дадат възможности в по-голяма степен на местните полицейски сили, за да се гарантира вътрешната сигурност. Европейския съюз осигурява финансиране и ние искаме да ви благодарим отново. Работим с Министерство на социалната политика, за да могат да се обработят мобил, молби, свързани с изключения по хуманитарни съображения. Общественото образование сега е обхванало 100 000 деца. Това стана през последните седмици. Партньорски, партньорско отношение сме с Министерство на образованието. Министърът ръководи група, която ангажира международната общност, донори. Целта е да се дадат възможности на децата да се учат и до 2016 искаме в системата да бъдат обхванати 400 000 деца. 600 долара на дете е доста висока цифра, но целта ни е да окажем подкрепа на обществените институции, за да могат да обхванат повече деца в образователната система. Работим с Министерство на образованието и за някои по-неформални методи. Използват се биометрични данни за регистрация на бежанците. Ние също следим кога изтичат удостоверенията, които се издават за една година на бежанците, за да могат да бъдат подновявани при необходимост. Постигнахме споразумение с правителството на Ливан и Министерство на социалната политика, за да могат властите да знаят кой се намира на тяхна територия и да може по-добре да се управляват беженските потоци. Няма съмнение, че има напрежение. Сирийците действително изкласват от пазара на труда ливанци, особено що се отнася до нискоквалифицирани квалифицирани видове труд, защото те са действително изпаднали в отчаяние. Повечето от сирийците работят в неофициалният, нерегистрирания сектор. Ние, както и други агенции, предлагаме сирийците да спазват законите на страната и да работят в сектори, които са отворени за тях. Ние работим с партньорите ни, обсъждаме въпроса с правителството, за да видим каква политика в областта на заетостта можем да приложим, за да може сирийските беженци да допринасят за развитието на економиката а не да водят до нейното източване. Има конкуриране на пазара на труда и трябва да се прояви нужната чувствителност по въпроса. Дали трябва да... Дали се очаква масов приток на беженци в Ливан? Ние имаме предвидени мерки как да се реагира в случай на масово навлизане на беженци. Решението на проблема е намиране на решение вътре в Сирия. Всички трябва да са наясно с трагедията. Докато не се намери решение вътре в Сирия, ще бъдат прокуждани от домовете си много хора, съседните държави ще бъдат дестабилизирани в резултат на конфликт, който не е предизвикан от тях. Що се отнася до подкрепата? Ние получаваме от подкрепа, финансова подкрепата по различни финансови инструменти. отнадяваме се това да продължи. Ние казваме на всички държави донори извън Европейския съюз също, че хуманитарните усилия трябва да бъдат съчетани с финансиране, целящо да допринесе за развитието. За сега обаче не се осигурява достатъчно средства за развитие, въпреки че Европейският съюз осигурява на Ливан такава помощ от няколко години. Изключително важно е това да продължи. Бях запитана кои са приоритетите. Първо, намирането на политическо решение на проблема в Сирия. Това трябва да е на първо място. В противен случай, ние само ще привържем раната. Необходимо е да се разреши този конфликт благодарение на хуманитарната помощ ние осигуряваме подкрепа на хората и намаляваме страданието им. Помощта за развитие осигурява подкрепа на ливанските институции, както и по места. Както споменах, е, има доста проекти, които са с малко, малки инвестиции, но водят до огромни резултати и означават много за общностите, които поемат на плещите си това непропорционално за тях тежко бреме. Освен това, ливанците могат да видят, че от тях се иска не само да правят непрекъснато повече, но че има и партньори, които им помагат, които осигуряват услуги, които преди това не са били предлагани в съответните общности. Ние бихме искали броят на държавите, които приемат бежанци по програмата за презаселване да се увеличат. Бройката, която прие Швеция, също намаляването на изискванията за визи са изключително важно, също позволяването на случаи на събиране на семейства, както и приемането на беженци за лечение. Всичко това е изключително важно. Относно Средиземно море, ВКБОНО, ОНЕ, има конкретни препоръки. Можем да обсъдим всички тях с вас, както и службата ни тук в Брюксел, с най-голямо удоволствие ще ви запознаем как виждаме нещата, каква е подкрепата, която нашата институция може да ви окаже при изготвянето на доклада ви. По какъв начин се променя политическата ситуация в Ливан с идването на беженците? Това беше друг въпрос. Считам, че сирийската криза обедини политическите лидери по един положителен начин. Има доста консенсус относно планът за стабилизиране на Ливан. Има разлики между общностите, но за сега хората приемат нещата и това показва, че е, ливанците оказват много подкрепа. Мнозина твърдят, че Ливан е една от най-устойчивите държави в света, преживяла е повече от 50 години гражданска война. В Ливан днес виждате, че строителството продължава. Това са хора с е, много силен предприемачески дух. Те устойчиво развиват своите градове и села. Но дали планът за беженците? осигурява достатъчно. Призовава се за 700 милиона в подкрепа и допълнителни средства за хуманитарна помощ. Този месец ще се проведе конференция. Миналата година 90% от направените обещания за предоставяне на помощ бяха предоставени. Това е символичен момент. Много от средствата вече са разпределени но искам да ви кажа, не забравяйте за тази малка част на света, която е поела на плещите си едно непропорционално тежко бреме и която е ключ в голяма степен към стабилността в региона. И всичко това има отношение към стабилността на Европа. Надявам се, че отговорих на всички ваши въпроси. Благодаря ви за тази възможност да обсъдим ситуацията, която е много близка до сърцето ми и мисля, че, както каза и делегата от Ливан, мога да кажа, че Ливан е огромен, но опитно поле за това какво може да се направи а, с а, силен а, дух. И какво означава това за една толкова малка страна, която а, поема товар, който не бихме могли да си представим. Председателката, благодаря ви за отличната ви работа. Благодаря ви, че дойдохте днес, за да не запознаете с това, което правите. Ние ще ви окажем максимална подкрепа в вашата работа. Благодаря ви, госпожо Кели. С това обявявам заседанието за закрито.